контекста на нашата традиция е, редовно да каним колеги от националните парламенти на държавите председатели, на държавата председател. И така, приветстваме тук господин Стаменитис. Членовете на нашата парламентарна комисия очакват с нетърпение да ни поговорят с вас за приоритетите, е на гръцкото председателство, за предизвикателствата, пред които сме изправени. И е, разбира се, и се надяваме, че ще поговорите за нещата в европейски план, за общата сълскостопанска политика, а пък след като приключите водните си думи, ще имаме време за въпроси. Заповядайте. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της Επιτροπής, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας με σκοπό να σας παρακολουθήσω. Благодаря, господин председател. Моята цел днес е да говоря с вас за положението в селското стопанство в Гърция, за реформата на общата селско-стопанска политика и за случващото се в Гърция в момента. Реформата на общата селскостопанска политика се основава на четири основни регламента. Става дума за преките плащания, за общия пазар на селскостопански продукти, за развитие на селските райони и за въпроси, свързани с финансирането, управлението и контрол на общата сълскостопанска политика. Имаме преходен период за 2014 година, има регламент, който го урежда и оттам нататък ще се въведе а, в пълна сила новата обща сълскостопанска политика приемането на новата селскостопанска политика ни дава рамката, в която можем да обсъдим и определим своите цели за гръцкото селско стопанство. Тоест с този инструмент, с новата обща селскостопанска политика, можем да е, действаме за постигане на конкретни цели в гръцкото селско стопанство до 2020 година. В тази връзка трябва да се очертаят основните цели. Първо, трябва да говорим за една конкурентоспособна сълскостопанска промишленост, да говорим за висока добавена стойност, така че селското стопанство да може да е, изиграе своята важна роля в економическото развитие на Гърция. На второ място говорим за едно селско стопанство, което да гарантира продоволствената сигурност и защитата на общественото здраве. На е, трето място е, селско стопанство, обързнато и към външния свят, т.е. възможности за износ, е, положително влияние върху търговския баланс, на четвърто място влиянието върху конта среда и на пето място възможността да се възстанови економиката в някои гръцки региони, като същевременно се поставя акцента върху културното, екологично, гастрономично и туристическо богатство на страната. В една страна, в която много голям процент от населението живее в столицата, в Атина, развитието на някои райони в економически план е сериозно предизвикателство. И за това трябва първо да видим какво е положението в момента. Трябва да се анализира настоящото положение на селското стопанство в Гърция. По-настоящем в Гърция конкурентоспособността на селското стопанство е доста ограничена. Това се дължи на естествени инфраструктурни различия между различните райони в Гърция. Гърция като цяло е доста планински район. Има континентална част и островна част. А северо-западната част на страната се радва на средиземноморски климат, а пък с южната част на страната се отличава а, по своя климат и това се отразява и на селското стопанство. И така. На юг производителността на селското стопанство не е особено голяма, за това се набляга на развитието на туризма. Разбира се, различията в климата и ландшафта водят до уникално биологично многообразие и многобройни ендемични видове, които сме длъжни да защитаваме. Особения характер на гръцкото селско стопанство и, ако ми позволите, уникалните особености на гръцкото селско стопанство е, водят и до някои предизвикателства. Става дума на, за политика, създадена за всички в Европейския съюз, която в Гърция се сблъсква с някои особени проблеми. Не защото самата тя е зле изградена, а защото в Гърция има някои особености. И така, целта е да се прави разграничение между уникалните особености на различните държави членки, както и между особеностите и различията на различните региони в рамките на една и съща държава членка. За това трябва да се създаде една по-ефективна рамка за разпределението на преките помощи, за да се въведе в действие тази нова рамка. Министерството на развитието на селските райони е, работи по четири възможни сценария. Първо да разглежда страната като един единствен регион, второ да се раздели страната на 13 административни региона, на, тре, третата възможност е да се раздели на два региона, т.е. пасищата от една страна и обработваемата земя от друга страна. И а, е, е, четвъртия вариант е да има четири региона, Тоест, обработваемата земя в, низи, в равини, равнините, обработваемата земя в планинските райони, култивираните пасища в равнините и култивираните пасища в планините. И така, в зависимост от това, кой от тези четири сценария се избере, Гърция възнамерява да а, а, използва а, по съответния начин новата обща селскостопанска политика и да разпредели по съответния начин а, средствата между бенефициерите в различните области. И така, има разлика между това кой как, какво ще спечели. Целта е да се намери възможност, при който възможно най-много производители да спечелят повече. И така, трябва да се види как се съотнася площа на обработваемата земя спрямо средствата, които се полагат, като се вземе предвид и директивата за водите, както и директивата за устойчивото развитие и използване на фитосанитарни продукти. Друг важен въпрос е поддържането на земята в добро земеделско състояние и в добро екологично състояние. За да постигнем тези цели, имаме намерение да се възползваме от възможностите, които се дават на всяка една държава членка да определи минималната селскостопанска дейност. Целта е да има разделение, така че производителите да могат да реагират на потребностите на пазара по гъвкав начин. Освен това, има нови насръчителни мерки е в новата обща селско-стопанска политика, чрез обвързана помощ за преструктуриране на отрасли, които изостават, за да може да се подобри търговския обмен. И накрая при продуктите, които са типични за гръцкото селско стопанство, като бялото сирене, например, се прилагат специални мерки. Целта е също така да се насърчи развитието на селското стопанство и да има поне 8000 нови сълскостопански производители. Много важно е в Гърция и да се използват добре водните ресурси. Те трябва да. И, и така, благодарение на комбинация от вътрешните мерки и външната политика можем да се надяваме на 15% на растеж в селското стопанство. И накрая, по отношение на промените в климата, Общата сълскостопанска политика в своя втори стълб предлага много мерки, които могат да бъдат въведени и които могат да доведат до положителни резултати. Нашата цел е чрез тези мерки да се противопоставим на последиците, свързани с промените в климата. И накрая на позволете ми да се спра на няколко въпроса, повдигнати от господин Антуан Самарас, министр-председател на Гърция, по време на неговото изказване. Първо, много е важно да се работи за подобряване на економически растеж и на заетостта. Това може да стане чрез бюджетна дисциплина. Също така трябва да се увеличи доверието в общата валута. На трето място трябва да се предприемат мерки по отношение на миграционните политика и на четвърто място като приоритет стои морската политика на Европейския съюз. Политическите мерки в никакъв случай не трябва да предлагат само едностранно вземане на мерки, защото трябва да се работи координирано. Гърция е на ръба на пропаста и е, трябва да бъдем много внимателни. Слава Богу, успяхме да продолеем е, популистския глас в страната и успяхме да настоим, че с инструментите на демокрацията можем да останем в еврозоната, успяхме да стабилизираме економиката. Успяхме да намалим и бюрокрацията и да създадем стабилна среда за частните инвестиции. Целта е да се намали и заетостта. Само така ще можем да се придвижим напред, спазвайки ангажиментите повети спрямо нашите партньори. И така, в Гърция сме избрали европейския път като наш общ път. И така, позволете ми тук пред вас да поздравя нашия министр-председател за изказването, което той направи под надслов посмейте да, се, да посмеем да се развиваме демократично той твърдо доказа, че ако не работим заедно със своите партньори, е, ще спечелим много по-малко. Това въжи и в областта на общата сълскостопанска политика. Трябва да се борим срещу общи проблеми, като промените в климата и това може да стане само ако го правим заедно. Благодаря ви много за това, че ми дадохте възможност да представя позицията на гръцкия парламент по отношение на въвеждането на новата обща сълскостопанска политика. Благодаря. Bardzo Благодаря. Сега ще дам думата на членовете на комисията по селско стопанство. Госпожа Гарсия, имате думата, после господин Агнил. Госпожа Гарсия, Перес, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз не съм госпожа Гарсия, която е от другата страна на залата. Аз си мислих, че на нея давате думата, но благодаря ви. Благодаря на представителя на гръцкото на гръцкия парламент. Благодаря ви, че сте тук с нас, господине. Казахте ни каква е положението с земеделието в Гърция сега. Господин Папастанкос и колегите редовно ни уведомяват относно положението в Гърция. Така че бих желала да използвам тази възможност да пожелая на господин Павагренко всичко най-добро. Надявам се, че скоро той ще е, се чувства добре. Сега, що се отнася а, е, до различните затруднения, които се развиват в страната, различията между отделните региони, това са всъщност много важни въпроси. Селското стопанство обхваща всички хора в страната и дава, дава възможност на цялата държава да функционира. Селското стопанство, животновътството, земеделието и съответно обработващите отрасли са много важни в областта развитието на економиката. Ние трябва да обърнем много сериозно внимание на тяхното развитие. Имаме различни марки за качество, имаме традиционни специалитети, географски указания и така нататък. Всичко това насърчава производството. Вие казахте относно, говорихте за помощта в рамките на селското стопанство. Какво се постига, за да може общото селско стопанство да предложи максимално балансирани условия, максимално равнопоставени условия пред регионите, за да може да има а, сближаване между районите, държавите и производителите в максимална степен. А, убедена съм, че всички тези механизъм не би трябвало да нанасят щети. Надявам се, че в бъдеще селското стопанство ще може да поддържа възможността за установяване на равнопоставеност между производителите. Да, разбира се, ситуацията е много трудна пред някои държави членки особено, но позволете, че е, да ви благодаря отново, че сте тук сред нас, за да ни запознаете с по-голямо подробности е, как стоят нещата в селското стопанство в държавите членки. Бих ви помолила да кажете какво мислите за промоционалния пакет, какво ще направи той, какво според вас е неговата, каква според вас е неговата роля. Благодаря ви. Благодаря господин Агню, после господин Дес. Благодаря. Това е една добра възможност. Е, интересно е да чуя вашето мнение относно това, което се случва. Предполагам, че знаете, че депутатите в нашата комисия хич не са удовлетворени от делегираните актове за които пресира комисията, ако мога така да кажа. Някои европейски депутати заявяват, че, че по-скоро биха наложили вето на тези делегирани актове, така че в крайна сметка и да не се проведе реформа в ОСП, защото има опасност, че можем да стигнем до нежелани последствия. Нещо като бунт се случва тук в европейските институции, на това ставаме свидетели. До сега не съм чувал реакциите на съвета, как точно действате вие. Вероятно, вие се вслушвате в хората, вие сте част от гръцкото администрация и в момента изпълнявате функцията на председатели на Европейския съюз. Да, какво, какво мислите всъщност в съвета като председатели? Бихте ли ни осветлили относно вашата позиция? Благодаря. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря на колегата Стамените че е сред нас. Няма да повтарям това, което казаха колегите преди мен. Наистина, е, той е сред хората, които най-добре са информирани за селското стопанство и бихме се радвали, ако нещата там е, се развият положително. Усещаме по оптимистични нотки в доклада за развитието на нещата в Гърция и това ни е окоръжително. Сега става дума за фонда за морско дело и рибарство, Европейския фонд. Дали се налага наистина в бъдеще същата бюрократичност? В миналото когато ставаше дума за един договор за помощ около 2000 евро, бюрократичните трябваше да се отговори на 30 въпроса. Сега в новите разпоредби трябва да се отговори на 100 въпроса, за да се получи тази сума. А пък в новия регламент сигурно ще се увеличи броя. Ако следваме примера на този фонд, в селско стопанство там ще се получи едно бюрократично чудовище, което ще попречи да се приложи на практика реформата. Мески, мерки по екологосъобразно, за екологосъобразно земеделие, какво ли не. Предложихме съществени изменения на комисията, но получихме само редактор, редакционни изменения, текстови изменения. Ако комисията желае да прилага текстовете, както сега са предвидени в делегираните актове, никога няма да се съгласим с това. Такава, такава бюрократизация, такова бюрократично изпълнение няма да приемем в никакъв случай. Въпреки това обаче сме оптимистично настроени. Предполагам, че в съвета държавите членки ще внимават какво биха си навлекли на главите в бъдеще в, при такъв, с такъв акт за изпълнение и при този подход. Преди да е, дам дума на господин Полосатос, искам да приветствам неговите гости господин Копулос беше е автор на два важни доклада по реформата в ОСП, на ОСП. Ето защо, ако нещо не върви както трябва, знаете към кого да се обърнете с оплаквания, въпроси и коментари. Благодаря, господин Капулос. Благодаря, господин председател. Аз също приветствам нашия гост с добре дошъл. Извинявам се, че не чух от самото начало речта ви, но както каза председателят, трябваше да бъде едно, едно заседание на ръководители на кооперативи в Португалия, които присъстваха днес е, и които днес отблизо следят начина по който се развива ОСП. Интересно би им било да чуя какво мислите ви, вие за крайния резултат и перспективите за прилагането на ОСП в Гърция. Споделя много отказаното до тук. Наистина, отрешаващо значение е за нас да продължим да имаме една обща стопанска политика. Това е въпрос на интеграция, на кохезия. Това ни дава възможност да задържим хората на място, да са с селскоманските производители и Европа да си остане един крупен с коспански е, износител. Сега обаче, независимо от въпроса с делегираните актове и проблемите около това, дали има противопоставане между парламента, комисията и съвета, Надявам се, разбира се, че ще бъде проявен за разум от страни на съвета и на комисията, така че някои от нашите позиции да бъдат възприяти от тях. Радвам се, че така последното предложение от страна на комисията вече дава надежда за гъвкавост, но това, което се... От, гъвкавост от тяхна страна. Сега, кое, това, което се иска, искам да попитам нашия гост е. При сегашното състояние на нещата в Гърция, ако помислим активното замеделие. значи Гърция ще бъде по-отворена, по-открита или ще по-селективно ще подхожда, когато става дума за посочване на бенефициентите на ОСП. Гръцкото правителство ще има ли предвид е, критериите? Сега по регионализацията на плащанията. Гърция какво ще избере? като, въпрос, като подход. Регионално решение, за да има повече равнопоставеност или на, на национално равнище ще решава въпроса. И накрая да попитам за програмата за селскопанско развитие, развитие на селскопанските райони в Гърция. Обсъждали се това с партньорите? И бих искал да зная какво е настроението в Гърция по отношение на тази дискусия. Производителите, заинтересованите страни, нещата движат ли се, въобще кай всяка информация, която бихте ни предоставили, ще е добре дошла. Отново приветствам и с добре дошъл и желая на вас и страната ви успех. Благодаря. Ако няма повече въпроси, да направя аз няколко коментара. В предишната точка от дневния ни ред обсъждахме въпроса с договарянето на споразумението с САЩ и в тази комисия има доста въпросителни по отношение на това споразумение. Вторият ми въпрос – какво е положението сега на тези, които живеят в провинцията, на село, които се заним... препитават с замеделие? Как им се отрази кризата? И какво е положението в селскопанските райони в момента? Какво е положението на дребните селскостопански работници или фермери във вашата страна? Знае, че в Гърция има криза на доходите, която много сериозно се отразява, особено върху дребните фермери. И ми си бих искал да реагирате сега, ако обичате, на моите въпроси и на въпросите на зададени преди мен. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви и за за пожеланията за добро, благопожеланията към моя колега, министъра. Аз съм от Яница, той е Варя, т.е. това са две села разделени е, на 30, 30 км едно от друго в Сълскоспански район, главно рибарски райони е, и също така обработка на извинете, производство на праскови, на череши, на, на памук и царевица. Също така има и консервни предприятия, преработващи прасковите в компот. Сега, кризата в Гърция. Неизбежно е да се избег... неизбежен е удара върху е, производителите. През 2014 година обаче създадахме специален инструмент за защита на селскоманските работници. Ето защо според нас новата е, ОСП, която е, и плановете за 15-20 година ще ни даде възможност да развиваме гръцкото земеделие и така да, да поемем дъх въздух, както се казва, е, като се даде е, рамо на шелкованските райони по отношение на големите е, градове. В предварителните си бележки аз казах, е, отговорих на някои от вашите въпроси, но Както знаете, вероятно, Гърция е предимно планинска страна, има много, колкото до водните ресурси, има големи различия между отделните региони в Гърция. Проблем е също така и цената на енергията, цената се качи е, значително, което се отразява в зелена селскоански работници. Засили се, е, увеличи се и цената на електричеството, основно се отразява това зле на е, фермерите. От една страна, значи имаме кризата, от друга страна енергийната политика, европейската енергийна политика. Сега да спомена и трудностите, свързани с фитосанитарните продукти, и сивата зона там. Цените са различни в България, Гърция и други съседни държави. Нашите продукти са по-скъпи и по този начин това затруднява свободното придвижване на движение на тези продукти през граница. В Европейския съюз се води дискусия по ОСП. Сега се дискутира е, същи, е, прилагането на тези мерки в Гърция. И съступански е, има съступански органи, които организират конгреси, семинари и така нататък. И пролета ще видим как бихме могли да приложим на практика тази нова обща селскостопанска политика. Аз мога да спомня няколко, четири сценария. Първо, страните с един режим или след това да се разделим държавата на няколко региона, три административни района, е, е, пасища и е, обработваема земя и четвъртия сценарий пълно обработване. Това са в планинските райони пълно експлуатация на пасищата, планинските пасища по-специално. Сега трябва да решим кой сценарий ще изберем. Във всички случаи, който и сценарий да изберем, трябва да се получи е, баланс между административните и е, производителната, административната и производителната сфера. Защото наистина при разделението на задачите констатирахме е, неравнопоставеност и дисбаланс. Новата ОСП изисква от нашите селскомански производители да решават много сериозно. Е, до сега нашите е, производители се сблъсках с сериозни проблеми. Новата, надявам се, ще реши някои проблеми, свързани с бюрокрацията. Трябва да видим как ще стане това. Ще обсъждаме това с правителството, обсъждаме го и с е, самите хора на място, с, с, с производители Имаме концепция, според която традиционните фермери да участват и да се възползват от държавните помощи в стопанските зони. Сега туризма също е основния, основен стълб на нашето производство, на, на, така, подхранва производството и е, хранителната индустрия в е, в Гърция. Имаме важни продукти, като маслините, каламата, зехтина, сиренето фета. Имаме и продукти, които сме досъвършенствали, тяхната обработка сме подобрили и смятаме да въведем и нови методи за да нови начини да рекламираме тези продукти в международен план. Имаме различни инициативи за да се лансират тези действия в, е, до края на годината, от което, което да облагодетелства не само гръцките производители, но и страната най-общо. Разбира се, ние всички общо трябва да осъществяваме тази обща политика, за да можем да отговорим общо на общите предизвикателства. Делегираните актове сега, въпросът свързан с тях. Това е един положителен момент. Едно условие, което няма да ни извади извън целите на ОСП. Това ще даде възможност на държавите да вземат предвид спецификата или различията между съскопанския е, отрасъл, скотовътството във всеки регион или във всяка отделна страна. Според нас е, не трябва да се отдалечаваме от централната цел, но депутатите в различните държави, нашата роля на националните депутати е именно това да, да проверяваме, да упражняваме контрол върху начина по който централните цели се осъществяват на място. Благодаря ви за възможността, която ми дадахте да представя моето становище и да обменим мисли, което е от полза за всички. всичко това във връзка с е, състоянието на селското стопанство в моята държава Гърция. Благодаря. Повиеджи. Благодаря много. Благодаря за уводното ви изказване. Благодаря и за отговорите на въпросите. Както вече казах, това е част от традиционните ни срещи с представители на националните парламенти на страните поели председателството и мисля, че действително е много полезно. Така си даваме по-добра сметка за позицията на страната поела председателството, както и за случващото се в съвета и в комисията. И трябва да кажа, че често установяваме, че с националните парламенти сме в по-голямо съгласие, отколкото с съвета и комисията. И така, приключихме работата си по тази точка от дневния ред. Нека направим едно минутна почивка, за да изпратя нашия любезен гост и след това ще продължим. Благодаря ви много отново и на вас, и на вашите колеги и успех! в всичко, което правите за благото на Гърция, за благото на Европейския съюз. Този мандат ще бъде малко по-кратък по време на вашето председателство, но така работи парламента. Благодаря. Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu, który jest przewidziany na dzisiejsze posiedzenie. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych na rynku. Уважаеми колеги, сега преминаваме към следващата точка. Става дума за действията за информиране и насърчаване, свързани с сълскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ще говорим за политиката в Европейския съюз по тези теми. Наши докладчик Сянка, госпожа Еранс Гарсия. И нека да ви припомня, че времето за обсъждане на точката и за работа по тази тема е ограничено, ако искаме да приключим на първо четене преди изборите. И така. Крайният срок за подаване на изменения е 14 февруари в 12 часа на обед. Госпожа Ранс Гарсия, заповядайте. Е, además, en esta ocasión... Благодаря. Много се радвам, че ме е, наричате съвсем правилно е, Еранс Гарсия, а не просто Гарсия, за да не ме бъркат с колегата Гарсия. И така. Този доклад е много важен за европейското селско стопанство и е, за хранителната промишленост, защото от известно време виждаме, че няма достатъчно мерки за насърчаване на потреблението на тези продукти. И така, трябва ни добра а, политика. И се прави всичко възможно да приключим доклада на първо четене. В никакъв случай не бих искала да се бави този процес. В крайна сметка промишлеността трябва да има достъп до документите възможно най-бързо. И за това се надявам, че с съдействието на всички политически групи това ще може да се постигне. Сега, дайте да се занимаем с нещата по същество. На този етап в Европа производители се сблъскват с все по-тежка конкуренция от трети страни и ние тук в Европа се сблъскаме с покачване на цените. И така е ясно, че трябва да се направи нещо по съществуващите разпоредби за информационните кампании и кампаниите за насречаване на потреблението. Имаме споразумение с множество страни, Съединените щати, страните от споразумението от Меркосур И е много важно да се направи преоценка на конкурентна способността на европейските продукти. Цените на продуктите се влияят много от различни тенденции и от различни кризи. Спомняте си кризата с Ешерихия Коли и какво се случи тогава и е ясно, че трябва да има много повече възможности за информиране и насърчаване на потреблението при такива ситуации. Комисията на практика по-настоящем има много малко възможности за действие. Тя не може да инициира информационни кампании, когато се стигне до пазарни кризи, свързани с здравословни проблеми и така. А, комисията има възможност да предприема информационни кампании там, където потребителите са загубили доверие в проекта. това се предвижда, но обхвата на тези информационни кампании е доста ограничен. Затова трябва да се направи всичко възможно да се увеличи доверието на потребителите – а, за съжаление обаче мерките остават почти незабелязани. И така, комисията няма право да инициира кампании е, там, където кризите не са свързани с здравословни, с, с общественото здраве. Ето, например, преди известно време имаше сериозна пазарна криза в а, отрасла на млякото и млечните продукти но комисията нямаше как да действа, защото не ставаше дума за криза, свързана с общественото здраве. И така, необходимо е според мен да се разширят правомощията на комисията, за да може тя да се действа и при други кризи. От известно време общата сълскостопанска политика, за съжаление, се характеризира от липса на инструменти за насърчаване на потреблението на сълскостопански продукти и именно заради това тези нови предложения са добре приети. От 61,5 милиона евро се увеличават на 200 милиона евро – средствата за тези кампании до 2020 година. Това е много добро увеличение и се взема предвид новата действителност в тази област. Надявам се, че това ще донесе до големи ползи за селското стопанство. Защото без подобни мерки селското стопанство няма как да извлече най-добрите възможни ползи от останалите начини на подпомагане, които му се полагат благодарение на общата селско-стопанска политика. По този начин е, продуктите на европейското селско стопанство могат да намерят по-голяма клиентела и извън Европейския съюз и тук, сред европейските потребители. Така че, ако изобщо някой има някакви съмнения по отношение на това предложение, трябва внимателно да анализира а, влиянието на това предложение върху целия пазар. Този тип мерки със сигурност са необходими и ще бъдат необходими и за в бъдеще. Особено като се има предвид а, че така множество преговори а, в допълнение на преговорите с Съединените щати, за които говорихме днес. Именно заради това е необходимо да бъдем по-конкурентно способни и трябва да се признават специалните усилия, които европейските производители полагат, за да подобрят качеството и екологичността на продуктите. Програмата, включваща множество страни, е също добро предложение в документа на комисията и по този начин могат да се преодолеят някои проблеми, които по-рано сме имали в областта на координирането на усилията. Има разлики между кампаниите вътре в Европейския съюз и извън него. Да, действително, вътрешният пазар е най-големият пазар на сълскостопански продукти за европейското селско стопанство, но има и външни елементи, има елементи, в които има конкуренция от външни продукти тук на нашия пазар – а също има и области, в които искаме да се развие добре производството за в бъдеще. И така. Има предложение 75% от средствата да са за външния пазар. Различни колеги реагират различ, различно на това предложение. Някои производители се притесняват, че ще се налага да плащат повече за тези кампании. Има и национално съфинансиране. Някои колеги смятат, че то трябва да отпадне, други смятат, че не е добре да отпада. Има и е, специални действия за възстановяване на нормалните пазарни условия след пазарни кризи, е, особено в области, е, които са чувствителни, като млякото и млечните продукти. И така. Има приложение едно, в което са включени конкретни продукти, но аз смятам, че трябва да се отиде е, една стъпка по-нататък. До края на периода бюджетът ще се увеличи почти четворно, така че съм сигурна, че тези средства могат да бъдат използвани за насръчаване на потреблението на продукти и извън тези отрасли. Разбира се, има си е, отрасли, върху които тези кампании ще се съсредоточат. Във времената на економическа криза е много важно да направим всичко възможно, ресурсите да се използват ефективно и да се вземе предвид какво влияние могат да имат тези информационни кампании върху доверието на потребителите. регламентът е много важен и трябва да подобрим а, още предложението на комисията, що се отнася до вината. Виното е един от най-известните продукти, един от отраслите, с които Европа е известна по целия свят. Важно е за имиджа на нашата хранително-вкусова промишленост. Затова крайна сметка не трябва да пропускаме възможността виното да бъде предмет на такива кампании или само, или заедно с други продукти. Добре е обаче да не се увеличават разходите за административни цели. По-скоро трябва да сме по-гъвкави. Може да се работи с техническа помощ от страна на производителите, включително консултации и възможности да се очертаят начини да се защитят европейските продукти от фалшифициране в други страни. Също така трябва да се види как най-добре да се подбират тези кампании, особено когато има кампания насочена към една единствена държава. Със сигурност в такива случаи съответната държава трябва да участва активно в вземането на решенията за кампанията. Мисля, че е добре а, да се работи в рамките на 3, месец, 3 годишни, извинете, а, периоди на планиране на рекламните е, кампании, защото е, така се работи и в е, частния сектор като цяло. Важното е да имаме конкретни и ясни цели, които програмите следва да постигнат. Парламентът ще очертае конкретните цели и комисията ще ги формулира така, че да влязат крайния вариант на текста. Добре е да има една обща класификация на мерки, които могат да бъдат финансирани и тук в Европейския съюз и извън границите, т.е. да няма кампании, които да бъдат изключени от финансиране за вътрешния пазар, също времено да може да се информира потребителите в трети страни за високото качество на стандартите, на които отговарят европейските стоки. Тоест, по този начин се дава едно рамо на фермерите, които тъй или иначе работят за постигането на тези високи стандарти. И така, това е в общи линии. Както казах, нямаме много време. Надявам се, че ще успеем да си свършим работата на време, е, но за това ще имам нужда и от вашето разбиране и сътрудничество. Надявам се, че ще можем да се договорим с всички докладчици в сянка. Ако има и други колеги, които се вълнуват от темата, моля, свържете се с нас. Благодаря. Много благодаря. Госпожа Аюзо и после госпожа Магинес. Muchas gracias, presidente, pero quizás debería hablar antes la ponente en la Много благодаря. Питах се дали докладчиците от другите политически групи не било да говорят преди мене. Разбира се, с голямо удоволствие бих и се изказала сега, но може би трябва да спазим реда. Благодаря, госпожа Айюсо. Благодаря и на вас, господин председател, че ми давате дума. Госпожа Гарсия Перес. Наистина подкрепям а, призива на докладчика, че трябва наистина да побързаме с работата си по това досие, за да може то да стане реалност максимално бързо. Така че а, изразявам моя личен ангажимент и ангажимента на политическата си група да направим всичко по силите ни, за да се случи това. В този смисъл ще можем да постигнем целите си за сериозна реформа на ОСП. Разбира се, не трябва да забравяме другите много важни въпроси, свързани с реформата, именно лансирането на европейските продукти. Това е много важен аспект и подчертава добавената полза на, които, на която се радват наистина европейските продукти, защото са от много високо качество. Затова лансирането им е изключително важно. Надяваме се, че ще бъдем в състояние да приключим работата си по досието максимално бързо, така че инструментът да влезе в сила. Дебатите бяха много интереси и в техния ход успяхме да изразим своите първоначални съмнения относно някои проблеми. Докладчика вече спомена въпроса свързан с бюджета. Това е изяснено вече. После агенцията дали ще бъде а, финансирана чрез увеличаване на бюджета или не, не беше ясно от началото от документите на комисиите. Сега вече сме наясно как точно ще се процедира по този въпрос ще разполагаме с финансовия ресурс, от който имаме нужда и това уточнение беше важно. Сега, по самите изменения, които се предлагат от докладчика. Почти 100% съм съгласна с казаното от докладчика, между другото. Има някои много важни аспекти, които според мен трябва да бъдат включени тук. Например, включването на виното, много важен въпрос, и разширяването на съфинансирането, така че да се обхванат програми, е, които ще протичат между различни държави. Съгласна съм с съображенията. Между другото, съображенията вече са е, обхванати от многото изменения, които се предлагат, т.е. притесненията ни се от, отстраняват. И е, би било добре, ако комисията е представена тук, да попитаме какво мислят те по този документ. Сигурна съм, че ако ние, членовете на Селско-стопанската комисия, сме мнозинство в съгласието си, в крайна сметка ще можем да постигнем успех и, и а, инструмента да влезе в сила максимално кратък срок. Благодаря. Председателя, благодаря. Моля, извинете, че обърках последователността. Госпожа Айос, имате думата. Eh, благодаря, господин председател. Позволете да благодаря и на докладчика, и на докладчицата Сянко относно казаното от тях. Предложението на Европейската комисия, първоначалното им предложение беше добро, но мисля, че сега текстът още е по-усъвършенстван благодарение на доклада. Докладът е отличен, и а, е, попълва всички празнини, които бяха установени, че присъстват в документа на Европейската комисия. Ние вървим напред. Вероятно нямаме нужда от много изменения, защото проблемите, които а, е, анализирахме, вече са разрешени. Искам да се спра с няколко думи на измененията по пети член относно разширяването на списъка с допустимите продукти. Ние сме съгласни, по този начин се разкриват много възможности. Освен това, следва да имаме предвид факта, че не можем само а, да насочим вниманието си към само и единствено европейски продукти. Трябва да разгледаме и неевропейски продукти, които, например, ще ни а, помогнат още повече. Тук мога да се цитират и белгийски шоколад или кафето, италианското кафе, които могат да бъдат лансирани и предлагани на трети страни. de los productos europeos y haciendo eh, marca de lo que es eh, la, la, la calidad europea. И въпреки, че първоначалният продукт не е от европейска държава, т.е. суровината не е от европейска държава, бихме могли подобни продукти да лансираме. Pani poseł Magines, Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря. Благодаря на докладчика за усилията, вложени в досието. Съгласна съм с е, измененията относно националното съфинансиране. Това наистина е много важен въпрос. Подкрепяме го. Освен това, по отношение на държавите членки и тяхното участие. Също сме съгласни. Когато управляват програмата, те би трябвало да имат свой принос, разбира се, преди одобрението от страна на комисията. Когато обаче говорим за качество, понякога имаме предвид само продукти с защитено географско указание, което е малък процент от нашия пазар хранителни е, стоки. И а, какво имаме предвид тук? Как, какви са качествените схеми, които могат да се имат предвид? Например, в Ирландия а, това е говеждото, което има изключително традиционен, дълга традиционна история на производство, биопроизводство и има малък въглероден отпечатък. Може би трябва да имаме предвид подобни механизми и трябва да ги очертаем в селско-стопанската политика обхващат малък брой обикновено фермери. Необходимо е понякога в такъв случай да имаме и двустранни споразумения на ниво стопанство, но трябва да дадем възможност на подобни стопани да продават стоката си и извън Европейския съюз. Например, когато говорим и за млечния сектор и премахването на квотите, ето, една подобна система е необходимо максимално ефективно да заработи на нейно място. Така че е, едно изменение ще предложа, но съм съгласна с всичко останало. Благодаря ви. Е, е, Господин Капулас Сантос. Поздравявам докладчика за отлично свършената работа. Информацията и предлагането на селско-стопански продукти на вътрешния пазар и в трети страни от изключително голямо значение, особено в условията на криза. Така че подкрепям казаното както от докладчицата, така и от докладчиците в Сянка. Доклада е добър. Някои изменения със сигурност могат да го усъвършенстват. Но казаното от докладчика относно процентните е, измерения за външния и вътрешния пазар. Ами според мен е добре да се залечат тези проценти, напълно съм съгласен. Искаме, разбира се, да продаваме на трети страни, но за нас вътрешния пазар е изключително важен за някои продукти и има много голям потенциал, който може да бъде обхванат именно на вътрешния пазар. Общо взето подкрепям предложенията и мисля, че позицията на парламента ще бъде достатъчно силна, за да доведе до приемане на предложението от комисията и съвета. В последствие благодаря ви. Господин Никълсън, благодаря, господин председател. Благодаря и аз на докладчика за доклада и. Наистина аз съм за целта да се максимализира износа на сускански продукти предвид е, е, качеството на тези продукти извън Европейския съюз. Ето защо Европа може да даде допълнителна стойност, да приде допълнителна стойност, да, да, да излече максимално и съм съгласен с е, това, че би трябвало да не допускаме нищо да ни завед... отклони от тази цел. Това малко ме смущава. Сега моето становище е много солидно по предложението на комисията. Някои извинения биха подобрили тяхното предложение. Изцяло подкрепям предложението на комисията за 75% да се финансиране за външните пазари. С бюджет от 100 милиона можем да поддържаме сегашното ниво на информация и реклама и увеличаващите се разходи, които да е, ограничим до 75%. Много важно е също така е, националните схеми за качество да не се подставят под въпрос, да не бъдат подкопани от този регламент. До сега се водим е, изключително успешни кампании от моят район, държавата, от която аз съм и трябва да ви уверя, че това трябва да продължи но разбира се, съгласен съм докладчета да включва ясни цели за комисията, но си давам сметка също, че обработени с османски продукти са от голямо значение за економиката на много държави членки. Агри, е, хранителната промишленост претърпя е, сериозни ти бе Стокон пострада от е, финансовата криза, а това в моя регион и в моята държава е източник на най-много работни места. Така че економическата политика трябва да отговаря интересите на производителите. Трябва да поясним позицията по фискалния аспект на агриорганизациите, може би някакви облегчения за тях е, ще дадат възможност за е, съфинансиране и това трябва да се разгледа в контекст на това предложение. Трябва да, честно да ви кажа, че малко ме смущава, че ние така гледаме бързо да прекараме този текст през, е, през пленарна зала, и е, има опасност да не обърнем достатъчно внимание по същество на предложението. Това ме тревожи. Аз съм бил докладчик и знае какви усилия коства да се внасят изменения, да се превеждат и така нататък. Така че макар, че аз съм за това да поддържаме е, темпото и формата, трябва ясно да кажа, че не съм за това прибързано да прекараме, да, да придвижваме това досие, дори е, когато изглежда невъзможно и на практика неосъществимо. Благодаря. Да, ще се върна към този въпрос. Е, сега искам да дам думата на господин Рубикс. Благодаря, господин председател. Харесва ми доклада в известен смисъл. Моята група го обсъди и ще го подкрепим. Също време обаче питам се каква е целта ни с този доклад? Какво искаме да постигнем? Да рекламираме стоките си, така че те да се продават на вътрешния пазар и в трети държави? Рекламата няма да свърши тази работа, само рекламата. Например, Латвия да вземем. Имаме доста развит е, сектор на биоземеделие, хляб произвеждаме, пресно, солно сирене, но ако човек погледне в магазините, на рафтовете в магазините, не се купуват толкова много хората не ги купуват не защото се съмняват в е, добрите качества на биопродукта, просто защото не им се дават толкова пари за тях. Кризата и тук е, направи, е, каза своето. И откакто сега като минаваме към еврото, статистиката показва, че цените на хранителните продукти са скочили с 3-4%. Също време доходите на хората не мърдат. Може би ще кажа, че това е различна тема, но аз мисля, че парламента трябва да работи по този въпрос. Не е достатъчно само да се рекламират тези продукти на вътрешния пазар. Да вземем Китай. Те имат една е, много ясна програма, целта на която е да се повиши економическото благосъстояние на всички участници в вътрешния пазар. Но ние в Европа domas un plāni pārbaudīt, kā veidojas vispār cenas. мислим за ценовите нива на, на фермерите, но какво ще кажете за супермаркетите, големите дистрибутори? Те диктуват цените и на практика правят дъмпинг. Знаем, че пътя от фермата до магазините е много дълъг и много хора не успяват да се издържат, да се припитават чрез малките си ферми. Мисля, че това са... Нахвърлих няколко проблема, по които трябва да помислим много внимателно в бъдеще. От Обща селскостопанска политика ни даде предоставящето сега финансиране, но за следващия финансова рамка имаме по-нисък е, ниво на финансиране. Също време от нас се очаква или е, тройно увеличаваме бюджета за финансиране. Това не е лошо само по себе си, но искам да обърна вниманието ви към следното. Само с реклама няма да оправим нещата. В бъдеще трябва да направим така, защото цените да са на ниво, което да направи стоките достъпни за хората, защото колкото и да ги рекламираме, ако хората нямат средства, няма да купуват. Благодаря. Ново промоции, информации, Сега да кажа и аз нещо. Сега разработваме информационната и рекламна политика, подпомагане на износа и така нататък Наистина доста бързичко действаме, е, сякаш е, е, се борим с някаква епидемия. Давам си сметка на всички тези въпроси, които се обсъждат и които няма да има достатъчно време да, се, да получат своя отговор. Комисията, виждам, че се усмихвате от комисията, но сега това е което аз мисля по, по въпроса. Ние сега вървим към едно по-централно, централизирано управление. Може би това е по-ефективно. Това е вид интервенция чрез рекламиране на продукта. Но по този начин, но също време увеличаваме и средствата, което е добре. Но пък ограничаваме съвместното финансиране в полза на организациите. Особено ако вземем предвид факта, че фермерите, особено в новите държави членки, нямат, не са добре организирани. Ако въобще има някакъв вид фермерски, производителски организации, те са в една много начална, рудиментарна фаза. Оттам и нашата загриженост и тази загриженост трябва да се вземе, да се отчете, защото при развитие на рекламата добре, това е много важно като действие, но не трябва да забравяме и някои негативни аспекти. А сега ще дам думата на Генерална дирекция Агри от Европейската комисия. Имате думата. След това докладчика ни отново ще има възможност да отговори. Благодаря, господин председател, и от името на комисията искам да благодаря за инициативата на комисията да е, заложи принципите на една политика за рекламиране и промовиране на продуктите, селскостопански продукти и че за вашето положително отношение към тази тема. Целта на предложението на комисията, както комисаря Чолос, Чолос е, изложи в не, нашето заседание, на общо заседание, може да бъде резюмирана със следното изречение. Повече е, стойност за данъкоплатеца чрез упростяване, справедливост и по лесна, по-лесна по, е, контролируемост, по-лесно е, проследяване. Сега не смятам да обяснявам всички изменения, които комисията е въвела тук в, всички, в тяхната дълбочина и подробности, но първо ще кажа, ще, отговоря, ще опитам да отговоря на вашите въпроси. Първо, за мерките за реклама в защо те трябва едновременно да се въвеждат във вътрешния пазар и в трети държави. Комисията възнамеряваше да финансира мерки за промоция само във вътрешния, за трети държави, защото, както се споменаха продукти, например, като белгийския шоколад, в Белгия ако се, се финансира за поддържане на белгийската марка и качество. Комисията не предлага това, тъй като тя смята, че едно евро ще, бъде, ще се използва по-добре, ако, ако го заделим и го а, дадем за мерки за реклама в трети държави и не вътрешния пазар. В Белгия всички знаят за качество на белгийския шоколад и не е нужно да се инвестира в това. Във вътрешния пазар анализа на комисията показва, че има смисъл а, да се предприемат информ... мерки за информация, но мерки за реклама, за промоция биха довели до изкривяване на конкуренцията. Сега по въпросът какви продукти трябва да бъдат и може и трябва да бъдат рекламирани. Всички сме единодушни, че е, те са изброени сълскоспанските продукти в приложение 1. Трябва да продължим да ги рекламираме. Комисията предлага да се изключи рибата, тъй като риб... Е, защото в е, имаме отделна мярка за рибата и от гледна точка на ефективността не трябва да се има дублиране и повторяемост, така че комисията предлага да се да се ограничи е, рекламите само за вино, т.е. Да не, да не рекламираме това, защото вече 45 е, милиона евро в е, вътрешния пазар са похарчени за това, но не само, но виното свързано с други продукти, в комбинация с други продукти би трябвало да се рекламира. Комисията предлага също така не само е, да се рекламират и хранителни продукти, е, които е, парламента и комисията ще поставят в съответ списък, по който ще се споразумеят. Докато изменението е не само хранителни продукти, да бъдат подкрепени с мерки за реклама. До каква степен може да, отиде, да се отиде по този път, е, до къде може да се стигне, теоретически може да се стигне до, до кожени якета. Те също са е, произведени от сълскостопански продукти. Предложението в е, е такива продукти да бъдат е, само в 20% да бъдат обхванати от тази кампания, ще доведе до много сложни е, проблеми с контрола, тъй като никога не е ясно как ще се разбира това ограничение на 20% и кой и как ще контролира това. Тук е, мисля, че е, тази мярка би довела до осложняване на нещата, не до упростяване, което е целта ни. Сега, стана дума за възможностите за информиране в кризисни ситуации. Комисията съвсем съзнателно не предлага краткосрочни мерки за кризисни ситуации в този дух, тъй като неодавна парламента и съвета приеха две съществени такива мерки в краткосрочен план. в е, регламента за единния пазар също и в е, още един документ. Колкото до финансирането, комисията предлага да се отмени възможността за съфинансиране от национален, в национален мащаб. Защо? Защото, за да има справедливост за всички потенциални получатели, има държави членки и региони, които просто нямат средства за съфинансиране и преди всичко е, за да бъдат в същата ситуация по отношение на конкуренцията, именно за да има равнопоставеност, комисията предлага да се отмени е, съфинансирането в този случай. Когато говорим за нормален процент, комисията има вреди 60% за малки и средни, а за малки и средни предприятия 75%. Тук обаче е, има практически трудности, тъй като малките и средни предприятия са част от е, производствените организации, организации на производителите, които са нашия партньор в е, определене тези мерки за реклама. Тук отново се натъкваме на проблеми с контрола, ако наистина предвидим 75% за малки предприятия. Предложението го тълкуваме така. Тези 75% от бюджета на Съюза 20 бюджет, бюджетни точки, с 20 бюджетни точки да се увеличат е, вноските от националния бюджет, така че за една нормална е, рекламна дейност 50, 25% е, за малки и средни предприятия, т.е. значително по-висок е, степен на субсидиране от преди. Комисията смята, че по този начин качеството на мерките ще се ще се гарантират чрез едно по-високо лично участие и съфин... по-висок дял в съфинансирането от самите производители. В противен случай е, има опасност да не се гарантира необходимото качество. И накрая комисията предлага само един търг годишно да се провежда. Това е в светлината на други програми за промовиране, за промоция, където е, след определене дадена едногодишна стратегия, комисията прецени, че два търга годишно са по-лесни, като е, от гледна точка на административно упростяване, защото ако го правим веднъж годишно, всички програми, в които участват економически е, фактори, ще трябва да бъдат общо е, преценени и след това да се избере най-добрата програма като стратегия. И тук отново комисията смята, че повече добавена стойност, повече смисъл за дънатокоплатеца ще има от е, втория вариант. Това са бележките, които комисията може да направи на този етап. Благодаря за принципно положителното ние прием на е, тази е, инициатива на комисията. Благодаря и посел справоздавца. Бързо прошу. Благодаря. А с това преминаваме към а, заключителните думи на докладчика. Благодаря много, господин Сикерски. Благодаря на всички, които се изказаха по темата. А, както а, се казва в една поговорка, да бързаме бавно. И така. А, вярно е, че трябва да приключим бързо, но това не означава да се пренебрегват важни елементи от темата. Мисля, че можем да се справим добре в рамките на а, един по-стегнат график. В крайна сметка, до тук имахме само 8 седмици и включително коренната вакансия, така че мисля, че можем да се справим, стига колегите да са готови да дадат и малко от свободното си време. Целта е да се постигне добро качество. И то в рамките на един добър график. Господин Никълсън спомена процента на средствата, насочени към трети страни и вътрешния пазар. Като цяло не съм видял до сега едно предложение с конкретни цифри. Най-важното е да видим какви са възможните варианти, какво предлагат колегите, как виждат различните политически групи тези нива и проценти и след това да постигнем евентуално едно споразумение, ако може то да е консенсусно, за да се очертаят средствата, така както те могат да се разпределят между вътрешния пазар и третите страни. И така, раз... ще разгледам предложенията на колегите и ще видим а, как можем да разпределим нещата така, че да постигнем възможно на най-добър компромис, който да се подкрепя възможно най-широко. Господин Рубикс попита каква е нашата цел тук. Ами, за мен е ясно, че целта е да продаваме продуктите на европейските производители и тук в Европейския съюз и извън него. Сълскостопанските производители произвеждат, за да продават. Именно заради това ни е необходимо това средство. Същевременно е важно да има яснота по целите и е, да има равнопоставеност. Добре е и извън Европа, и тук в Европа хората да виждат е, допълнителната ценност на европейските стоки. Също така трябва да се да си дадем сметка колко важни са и марките за качество. Те са толкова разнообразни, много често хората не ги познават достатъчно добре. Оттам нататък – Защо поканите за предложения да са една или две? Ами, това по принцип е стандартната процедура. Всъщност това се иска от промишлеността, от производството. Разбира се, трябва да се види какво е наше най-удачното решение. В крайна сметка, трябва да имаме предвид, че най-важната цел е продажбата на продуктите. Що се отнася до казаното от комисията, честно, мисля, че ако и е им, ако беше имало достатъчно средства на разположение за информационна кампания, която комисията да предприеме, кризата с Шерихия Коли нямаше да се развие по такъв катастрофален начин. Честно казано, за първи път а, се сблъскам с ситуация – при която Европейската комисия няма желание да приеме правомощия, които парламентът е готов да й да даде. Помислете си, това ще е изключително добре за комисията. Това е отличен инструмент, който комисията може да използва за справяне с пазарни кризи. Що се отнася до качеството? Основната ни цел с този документ е да продаваме един добър европейски имидж, който да гарантира качеството на европейските стоки по целия свят. Често има местни кампании, лансиращи конкретни продукти на определен европейски регион, мисля, че е по-добре на европейско равнище пък да се съсредоточим върху общоевропейски продукти, качество и прочие. Това е. Това са основните неща, на които исках да се спра. Благодаря много за вашето участие, за предложенията. Е, Очаквам изменението до 14 февруари и ще се опитаме да постигнем възможно най-добри компромисни изменения, за да можем да бъдем възможно най-силни в позицията си при преговорите с комисията и съвета. Благодаря, госпожо докладчи. Както казахте, крайният срок за подаване на изменения е на 14 февруари в 12 часа на обяд. Ще обсъдим доклада на 18 март и през април той трябва да влезе в пленарна зала. Мисля, че с това приключихме работата си за днес. Благодаря ви много. Утре в 9 часа ще се видим отново тук. Благодаря ви много. Радвам се, че успяхме да свършим малко по-рано. Благодаря.